Гърци. Благодаря, господин комисар. С това приключваме разискванията по тази тема. Следващата тема е устен въпрос към Европейската комисия за препрограмиране на структурните фондове с цел водене на по-ефективна борба с, работ... с безработицата сред младежите и за подпомагане на малките и средни предприятия. Най-напред искам да дам думата на госпожа Хюбнер за 5 минути. Благодаря. Госпожо председател, комисари, колеги, нека започна като кажа, че няма никакво съмнение, че Европа се нуждае от растеж. Последната среща на високо равнище си призна това, което вие тук повтаряте дълго време, че бюджетната консолидация, пакетите за финансова дисциплина трябва да са благоприятни за растежа. Ако продължи стагнацията, в крайна сметка ще бъде подкопан възможността за производство на Европа, човешкия капитал и особено силно ще бъде засегнати младите. Така че на всички равнища на управление в Европа ние заявяваме, че трябва да извлечем максимума от бюджета в подкрепа на такава политика и бяхме удивени, когато чухме, че председател на Европейската комисия спомена, че има неразходване 22 милиарда евро от структурните фондове. Това е около 30% от средствата до 2013 и 60% и 6 милиарда от кохезионния фонд, т.е. около 22% от предвидените средства. Установихме обаче, че това не са неразходвани средства, средства, които все още не са освоени. Много внимателно проучихме това съобщение и установихме, че това са средства, които все още не са разпределени по конкретни проекти, но те са ангажирани по приоритетни програми и проекти. Също така установихме, че разпределянето на средствата става чрез търгове и това е една продължителна процедура, която ще продължи до края на финансовия период. Следователно, можем да очакваме, че повечето държави членки ще се умеят да съхранят голяма част от разпределените за тях средства през 2012-2013 година. Доколкото разбираме, останалите 70% от средствата по фондовете за сближаване, регионалните фондове вече са изплатени или вече е приключила процедурата по обявяване на търгове и са ангажирани средствата и проектите, по проектите вече се работи. Може би е твърде рано сега да поискаме една обстойна оценка от страна на комисията за необходимостта от препрограмиране, растежа, за етоста от 2007 година САМ с приоритети по политиката за сближаване и всъщност основна нейна мисия. Така или иначе ние споделяме виждането, че потенциала на политиката за сближаване, за осигуряване на заетост не са освоени до край. Така или иначе обаче, това предложение за евентуално препрограмиране на а, фондовете, така както са планирани от различните държави членки, през последните две години от сегашния период и начина по който е представено това предложение пред обществеността всъщност води до погрешни изкривени тълкувания, което а, опоручава начина по който се а, възприема тази политика и способността и за генериране на заетост. Парламентът до сега предлага предложенията на комисията, целящи да укрепят политиката в отговор на кризата. Много бързо успяхме да приемем изменение на общия регламент Работим в тясно сътрудничество с комисията и с съвета за изграждане на механизъм за споделяне на риска по освояването на средства в страни, които са изправени пред затруднения. Нека приключа тук, като кажа, че естествено ние си даваме сметка, че има проблеми с освояването на средства в някои държави и ние оценяваме усилията на комисията да помогне на България, Румъния, Гърция или Италия да преодолеят е, е, капаните от е, мерките за финансова дисциплина и освояването в същото време на средствата от структурните фондове. Благодаря. Цар Йоанна. Благодаря думата има а, комисаря. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа депутати. Благодаря за този въпрос, който ми дава чудесна възможност да представя потенциала за растеж, който се крие в регионалната политика. Регионалната политика по дефиниция винаги е била насочена към растеж. Независимо от всичко, в период като този, в който живеем в момента, е, можем да кажем, че ние увеличаваме усилията си за растеж. Европа се нуждае повече от всякога от растеж. За да можем да се противопоставим на тенденцията за рецесия, много важни са две неща. От една страна насърчаване на малките и средните предприятия и от друга страна крайно високата младежка безработица, която в някои държави членки достига до 50%. Задължително е да предприемем мерки, за да спрем това развитие. Да, 32 а, милиона са малките и средните предприятия в Европа и, и а, точно толкова са и безработните младежи или млади хора в Европа. При всички положения ние трябва да е, инвестираме усилия да насърчим малките и средните предприятия, защото те ще създават работни места и до голяма степен ще решат проблемите с младежката безработица. Задължително е, естествено, да предприемем насърчаване за малките и средните предприятия, така ще осигурим растеж за Европа и дългосрочна, устойчива стабилност, т.е. не само количествен, но и качествен растеж държавните и правителствените ръководители а, е, говорят, а, е, както вие правилно посочихте, за 22 милиарда от а, е, социалния фонд и 66 милиарда от кохезионния фонд, а, общо 88 милиарда, а, които би трябвало да се а, подложат на повторна проверка, за да се види дали а, са задължително свързани с определени програми. Да, те са свързани с тези програми, но все още не са разпределени не с, в полза на определени проекти. Ние смятаме, че е възможно да се подобри структурата за насърчаване на малките и средните предприятия, особено в тези държави членки, в които процентът на младежката безработица е изключително висок. Ние разполагаме с е, експертни познания в комисията и сме готови да направим това трябва при всички положения да изчерпим всички възможности, с които разполагаме. Ние вече предложихме на е, съответните засегнатите държави членки нашата помощ. Те я приеха. През следващите месеци започват конкретни разговори. Още в началото на март ще започнем. Но е, естествено много зависи от държавите членки. Те трябва да приспособят своите програми като насочат е, програмите си най-вече към решаване на проблемите с младежката безработица и насърчаване на малките и средните предприятия. Позволете ми да спомена, че е, Европейският парламент е, е един много важен фактор за ускоряване на мерките. Естествено, ние бихме желали да се получи съфинансиране в рамките на тези програми, на които ще се разпределят е, средствата е, по силата на препрограмирането. Така ще можем да е, постигнем един по-висок ефект как точно ще приспособим програмите, как точно ще препрограмираме в съответствие с изискванията и желанията на държавите. Това а, вече е въпрос на конкретно договаряне с съответните държави членки. Комисията във всеки случай е готова да започне работа и смята, че целите, а именно насърчаване на малки и средни предприятия и съкръщаване на младежката безработица си заслужават усилията. Благодаря, господин комисар. Ще чуем ораторите от името на политическите групи. Господин Фанислен Рой от името на НП. Госпожо председател, господин комисар, скъпи колеги, много важно е да изясним нещо. Госпожа Хъбнер междувременно вече каза, че е, е изключително важно да констатираме защо комисията изведнъж се оказва, че може да събере тези 82 милиарда за насърчаване на малки и средни предприятия и намаляване на младежката безработица. Преди няколко седмици имаше посещение, делегация в е, Нидерландия. Ние видяхме как е, е, на практика функционират нещата. Събрахме се с представители на университети, на общини, е, местни органи на самоуправление и така нататък. И е, всичко това естествено се планира по линията на определени програми две или три години за напред. Така че в моята страна нещата средствата за 2012-2013 година отдавна вече са разпределени, те са и освоени. Е, нуждаем се от яснота по отношение на това решение. Как точно изведнъж е, се стигна до тези 82 милиарда и се оказа, че те са на лице, неосвоени, неразпределени и така нататък. Някакви счетоводни трикове ли има тук? Е, как ще разпределяте тези средства на държавите членки? Колко ще дадете на Франция, Германия и така нататък? Това, което за мен е интересно, е и всичко това, което е записано е, в е, вестниците, големи заглавия, да кажем, за огромни язовири, за огромни проекти, които ще се финансират от тук и от там, от структурни и кохезионни фондове и така нататък. Кажете ни как точно изглеждат нещата. Благодаря. За социалисти и демократи госпожа Крена. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Ще се спра на три аспекта във връзка с а, този устен въпрос. Аз а, много се радвам, че комисията поставя в центъра на своята политика малките и средните предприятия и намаляването на младежката безработица, създаването на бъдеще и на надежда за младите хора. Приветствам на второ място и това, че комисията все по-ясно осъзнава, че кризата се нуждае не само от економии, но и от инвестиции. естествено, че малките и средните предприятия са на първо място в това отношение, защото те създават работни места и са изключително важни за економическото развитие. На трето място, съвсем ясно и открито, ще ви попитам нещо, което бе написано в медиите – Господин Барасо е, е заявил, че 82 милиарда е, са на лице и така и така те не могат да се използват е, в е, рамките на кохезионните фондове е, и програмите и проектите по кохезионния фонд и затова би трябвало да се насърчи заетостта сред младите хора. 82 милиарда до 2013 година това е целият е, фонд, Кохезионният фонд, целият бюджет на Кохезионния фонд. И какво става всъщност? Как ще ни обясните защо до този момент е, не е ставало дума за това, че средствата са свободни? Как точно ще се разпределят е, по региони и по държави всъщност е, тази сума, ако в даден регион, например, младежката безработица не е толкова висока, ще се прехвърлят ли средствата на някоя друга съседна държава или съседен регион. В много държави членки хората са изумени и ни питат какво става. Най-видима, е, най-ясна за гражданите е именно регионалната политика. Тя създава доверие, тя укрепва доверието и е, за това ние трябва да отговорим съвсем ясно и конкретно. Е, по лош начин ли са стопанисвани средствата, не са ли освоявани, Та изведнъж се появява тая сума, как се пръкнаха тия 82 милиарда и ние сега изведнъж им намираме е, целите за освояване и за използване. Нека комисията, парламентът е, е, естествено също ще следи за това, но комисията ни каже какво става с проектите, които са приключени. 15 е, милиарда евро ще бъдат необходими за това преключване, а към момента има само 5 милиарда. Доколкото ми е известно, повечето държави членки всъщност нямат готовност да освобождават, да предоставят средства за кохезионната политика. Така че ние наистина трябва да водим една много целенасочена политика, да подпомагаме държавите членки в е, е, решаването на техните проблеми, но да не осложняваме нещата в и без това много тежкото време, в което живеем. Господин Менеско. Госпожа Манеско. Благодаря предложението на Европейската комисия за препрограмиране на неизразходвани средства от структурните фондове към малките и средни предприятия за борба с младежката безработица е нещо, което приветстваме, тъй като кризата осложни проблемите. За да има растеж и заетост, трябва да се подкрепят малките и средни предприятия. Държавите членки, които нямат висок освояемост на структурните фондове, трябва да преразгледат приоритетите си, що се отнася до изразходването на европейски средства. Но това не е първата антикризисна мярка от този вид. Правителството на моята страна, което може би не е най-добрия пример в освояването на фондовете показва, че тези средства не се изразходват за най-добри цели. Националните правителства трябва да създадат рамки, за да могат да прилагат мерките, за да се постигнат добри резултати. По мое мнение, трябва да има ясен отговор на всички въпроси, които се поставят от Комисията по регионално развитие. Трябва да направите пояснение как Европейската комисия ще подкрепи националните правителства, които не прилагат антикризисните мерки на европейско ниво и как ще се накарат тези правителства да управляват средствата в полза на младежката заетост и малките и средни предприятия. Има висока безработица сред безработицата. Това е реален проблем в Румъния. Министъра трябва да знае това. Румънците трябва да знаят дали средствата, които се предлагат на Румъния, ако не бъдат освоени, ще бъдат пренасочени на други страни, за други страни или не. Това ще е жалко. Госпожа Шредер от името на Зелените. Благодаря, госпожо председател. Приветствам факта, че съветът е приел предложенията на парламента за активни действия в борбата срещу младежката безработица. Господин Баросо говореше за младежка гаранция. Това бе всъщност една инициатива на зелените от Европейския парламент. Но според мен в центъра на вниманието трябва да стоят именно младите хора, които са в уя... уязвима позиция. Така че е, средствата от социалния фонд е, би трябвало да останат на място е, и да се използват така, както е най-целесообразно. Това бих казала на господин Баросо. Моята политическа група, освен това, приветства решението на съвета за зелена економика. Това също е един доклад по собствена инициатива, подготвен от зелените, прият с голямо мнозинство преди две години тук в пленарна зала. Три програми в структурния фонд са посветени именно на зелената економика. И именно за малките и средните предприятия тези програми би трябвало да са особено полезни и особено интересни. Това ще бъдат добре вложени средства, в никакъв случай не изхвърлени през прозореца средства. Нещо, което ще помогне и на следващото поколение. Благодаря. Господин Омарджи от името на ГОЕ. Нормално ли е Еврокомисията да решава с държавите членки за пренасочването на средства, а Европейския парламент да бъде поставен пред свършен факт? Казва се, че 82 милиарда средства от фондовете не са изразходвани и това няма да стане до 2013 ни искате да вярваме на това, което казвате, но нека да бъдем ясни. Как можем със сигурност да кажем, че през 2012 година тези средства няма да бъдат е, изразходвани преди края на програмния период? Това, което искам да кажа, че никой от е, регионите, които е, са бенефициенти по тези средства, не трябва да бъдат наказани от подобно пренасочване. Но това пренасочване не се ли дължи на нещо друго? Не става ли дума по-скоро за разрушителните последици на мерките на строги економии, които се налагат в цяла Европа. Дали това не е резултат от кризата и дали не би било по-разумно да се мобилизират нови ресурси. Но мобилизирането на нови ресурси за да се финансира една истинска политика на растеж и на младежка заетост. Тези нови ресурси а, могат да бъдат а, под формата на данък върху финансовите транзакции. Ние отдавна настояваме за такава, такъв данък и сега трябва да се а, приведе в по-конкретна форма това предложение. Благодаря. Господин Зелер от а, Независимите. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги. Очудваме това, че непрекъснато трябва да напомняме какво трябва да се разбира под структурна и кохезионна политика. Кохезионната и структурната политика е една от основните политики на Европейския съюз и по дефиниция тя трябва да допринася за укрепване на е, економическата и социалната общност и най-вече да подпомага по-слабо развитите региони. Именно в условията на криза тази политика е доказала своето значение. Но регионите, които се нуждаят от тези средства най-остро, би трябвало а, да ги ползват и освояват по линията на определени оперативни програми. Всичко това е съвсем стриктно описано. А, регионите и европейското равнище работят в тясно сътрудничество. Надежността на програмите готовността за отпускане на средствата, бързото отпускане на средствата е, са изключително важни, за да се постигне добър резултат. Затова се очудвам защо е, е, комисията предприема економии в рамките именно на структурната и кохезионната политика. Защо е, са. Е, не са освоени и разпределени тези средства. Естествено, че целите, за които се говори, намаляване на младежката безработица и насърчаване на, млади, на малките и средните предприятия са изключително важни. Но това ще се постигне само ако под егидата на комисията държавите членки е, си сътрудничат е, тясно и се опитват да намерят общи решения и ако успеем именно с създаването на работни места да задържим младите хора на място. А това ще стане и с насърчаване на малките и средните предприятия. Солидарно трябва да се действа в Европа, така че и малките региони, и големите региони да имат еднакви шансове. Не бива да се избързва с политически решения при промяна. Иригоен Перец е следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Без млади хора няма бъдеще и трябва да сме сигурни, че предвид високата безработица сред младите, няма да останем в такова неизгодно положение. Реформата в, на трудовия пазар, такава каквато се прави в моята страна, може да доведе до по-голяма несигурност в заетостта. Истината е, че младежката безработица в Европа достигна 23%, в Испания е 49%. Много тези хора са с образование и вече са отекчени, защото не виждат решение. Липсват мерки, които да предоставят е, възможности на младите хора да започнат собствени малки и средни предприятия – Необходимо е да има повече обучение, за да могат младите хора да навлезат на пазара на труда. Ако има повече равноправие в достъпа до обучение, до подготовка, то тогава може да се стимулират иновацията и предприемаческия дух сред младите хора. Би ли могла комисията да ни уведоми как ще бъдат освоени тези фондове, тези средства? и как е, ще бъдат освоени в Испания? Какъв е, процент от тези 82 милиарда евро, които са предвидени, е, ще бъдат насочени към Испания, например? Как ще се умеете да привлечете регионалните, местните органи на самоуправление, да се превърнат във ваш социален партньор – нужно е бързо решение от страна на комисията, тъй като няма време за губене. Благодаря. Една минута за господин Толе. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, колеги. Това бе инициатива на либералите. А, именно ние посочихме, че а, степента на освояване на средствата в държавите членки е твърде ниска. Е, господин комисар, вие трябваше да установите какви са причините. Е, ако има неосвоени средства, е, именно в проблемните страни, в Гърция, в Унгария, в България и други, трябва да се пренасочат средствата. Особено по отношение на двустепенното обучение е много важно да се инвестират средства в програми и проекти, така че младите хора да получат професионална квалификация и шансове за заетост. Това, че в Гърция реалната економика не действа, не работи и че е, правителството приема решения, обаче те не могат да бъдат приложени на практика, показва, че само с решение нещата не става и с наливане на средства не става. Трябва да направим нещо, за да се развива реалната економика, за да се подобри конкурентноспособността и по този начин да изкореним проблемите. Благодаря. Госпожа Миранда, една минута. Европа в днешно време има най-добре, най-високо образованото младо поколение, най-добре подготвеното поколение, но им то е изправено пред най-низките нива на заетост и заплащане. Тече реформа в кохезионната политика и ако погледнем показателите за безработицата сред младите, ще видим, че Именно тук можем да направим нещо, за да измерим ефективността в бъдеще. Наложително е да бъдат създадени работни места, особено в страните, където младите хора на възраст под 25 е, години са принудени да стоят без работа. Те се нуждаят от добри работни места със справедливо заплащане. Някои държави, като Испания, например, провеждат антисоциална реформа в, на пазара на труда. Има висока безработица и остава е, като избор иммиграцията за тези млади хора. Реформата на пазара на труда в днешно време се припокриват с финансовата дисциплина. Благодаря. Госпожа Арнст. Госпожи и господа, очудена съм, след като господин Баросо и неговите колеги от съвета в продължение на години ни убеждават от необходимостта от економии и намаляване на социалните придобивки в условията на криза. и Изведнъж се оказва, че те знаят, че има висока безработица да е, можете да видите по Евро ТВ, че съвсем е, открито се говори за тези 82 е, милиарда. Ние знаем, че до 2013 година средствата вече са разпределени. Не бива да си служим с трикове. Не можем да си позволим да говорим че с това, че могат да се получат и допълнителни средства. Ирландия вече е изчерпала своите ресурси. Какво ще предложите на ирландското правителство? Естествено, че се нуждаем от инвестиции в борбата срещу младежката безработица. Необходими са ни обаче реални е, финансови средства – Необходима ни е и а, разумна, реална защита срещу уволнение. Необходимо ни е и а, разумно заплащане, трудово възнаграждение, което да не обижда хората. А, в а, всички, а, при всички положения ние трябва веднага да си дадем сметка от какво се нуждаем и да започнем да действаме незабавно. Благодаря. Давам думата на госпожа Лукачевска. Две минути. Благодаря, госпожа председател. Економическото положение, високата безработица след младото поколение изисква спешни мерки. Радвам се, че Европейската комисия, председателят Барозо, обръщат внимание на проблема и искат да препрограмират структурните фондове, като ги насочат към малките и средни предприятия и за борба срещу безработицата сред младежите. Но въпросът, който се поставя е дали това ще стане ефикасно, плавно, Става дума за 82 милиарда евро. Те бяха споменати от председателя. Дали тези средства обаче реално са на лице? Основният въпрос е дали държавите членки биха искали да препрограмират структурните фондове, защото към днешна дата над 20% от младежите в Европа са без работа. Средно. За това е много важно да се борим срещу безработицата, като се използват тези средства да бъдат максимално ефикасно използвани. Европейските фондове за обучение трябва да отиват за подготовка в освояване на умения, които се търсят на пазара. Статистическите данни показват, че 2 3% от малките и средни предприятия са водещи в иновациите. Много от тези предприятия не искат да кандидатстват за средства от Европейския съюз, защото процедурата е много дълга. Процедурите са много сложни, не винаги са достатъчно ясни. Всички са съгласни, че ефикасното изразходване на средствата е важно, както и развитието на малките и средни предприятия. Те допринасят за подобряване на заетостта. Има хиляди хора в Европейския съюз, които очакват тези решения и искам да ви поставя следния въпрос. Как конкретно предвиждате подкрепа за малките и средни предприятия как смятате да се борите срещу безработицата сред младежите, за да бъдат тези мерки ефикасни? Госпожа Ускок има думата за минута и половина. Госпожо председател, Едно от най-тежките последствия от економическата криза е високата безработица сред младежите. До 50%, както чухме в някои от държавите членки. Още преди изборите за Европейския парламент през 2009 година, господин Баросо обеща, че негов приоритет, водещ приоритет ще бъде борбата срещу младежката безработица. До този момент той не е постигнал нищо и мисля, че не е направил нищо. Би трябвало най-сетне да започне. Младото поколение се чувства изоставено. И сега се оказва, че има почти 100 милиарда евро. Хубаво е, чудесно е и е крайно време да започнем да използваме тези средства от структурния фонд. на практика това означава, че те са, те да се каже, на много ниско равнище, много близо до ползвателите, до бенефициерите и това съкръщава пътя за отпускане и освояване на средствата. Колко дълго ще трябва да чакат хората, докато получат средствата, които ще им дадете, господин комисар? Благодаря. Господин Хризогелос има думата една минута. Υπάρχει μια αντίφαση γιατί ενώ συζητάμε για την κοινωνική συνοχή εδώ. Налице е противоречие, тъй като ние говорим за социална кохезия, за социално сближаване, но времено комисията води политика, която на практика води до безработица до закриване на малки и средни предприятия. Вие знаете, че безработицата сред младите в Гърция е много, много по-висока от цитираните 50%, близо 82%. 52% от цялото население са безработни. Хората живеят на практика с 32% от трудовото възнаграждение, което са получавали до сега, а също времено работят по 8 часа и трябва да живеят с тези много-много съкратени средства междувременно в условията на изискванията след кризата цял месец. Младите хора напускат страната. В Гърция се предвижда един нов меморандум и нещата очевидно са свързани с мерките, които се предвиждат в него, така че младите хора ни напускат. Не смятате ли, че трябва да се прекрати с намаляването на средствата и да се започне с влагане на средства за борба срещу кризата, с инвестиции в зелената економика и в политиката за социално сближаване? Благодаря, госпожа си има думата. Благодаря, господин, госпожо председател. И комисията, и правителствата се стремят към препрограмиране за осигуряване на работни места, но в края на миналата година Европейската комисия реши да отмени това за структурните фондове за страни, които не изпълняват целите по ограничаване на бюджетния дефицит не е нужно да си гений, за да разбереш, че тази заплаха или ще стане реалност и съответно трябва да бъде последвана от наказания. Решението за разходване на средствата при не достигане на целите за дефицита остава ли в сила? Португалия и Гърция все още могат да получат достъп до средствата, ако тази заплаха вече не е валидна. Може ли комисията ясно да ни отговори на въпроса, защото вече се уморихме от обещания и заплахи? Благодаря. Думата има господин Тешера, минута и половина. Благодаря, председателю. Има около 23 милиона души, които са безработни в Европа. Повечето от тях са млади хора, които не могат да си намерят работа на пазара. Около 20% е европейския, е, европейските равнища за безработица, подобни са в Штатите. Така че е необходимо да бъде стимулирана економическия растеж и създаването на работни места. 82 милиарда, които Европейската комисия обяви, че са налични, само 3 милиарда от тях ще бъдат предвидени за Португалия максимално 14% от средствата от 2007 до 2013. Ние се нуждаем от тези средства, за да осигурим динамично развитие на економиката, да се развиват МСП, да има развитие и за да подкрепим туризма и да осигурим работа на младите хора. Тези средства са ни необходими, както казах вече, за да изградим МСП, които да наймат повече млади хора и да удовлетворим потребностите на пазара на труда. Бих искал да попитам какви конкретни мерки би препоръчала комисията на държавите членки. Държавите членки се нуждаят от такива съвети. Португалия би искала да излезе от мерките за финансови ограничения и да осигури растеж в бъдеще. Благодаря. Давам думата на Феролия. Господин комисар, господин комисар, тази инициатива е добра. Борбата по обучението, образованието трябва да е приоритет, защото това допринася за това младите хора да могат да се намерят работа, така да допринесат за неботичното и трайно развитие. Трябва да има кохерентност между действията на Европейския съюз и ако Европейския съюз не може да намери решение на растежа и преминава само към мерки за економи заради самите економики, няма да има растеж, няма да има работа за младите хора, всички наши усилия ще останат на празни. Борбата срещу безработицата при младежите е наш приоритет. Каква е вашето предложение на ваше, е, да намалите тази безработица, която достига до 50%. Има региони, изглежда са най-силно ощетени. За каква кохерентност може да говорим? Така че ние се противопоставяме на тези мерки. Благодаря колегата Кадек за минута и 30. Благодаря, госпожо председател. Намираме се в Страсбург и това е послание, което искам да отправя. Господин комисар, предложението на председателя Барозо иска да покаже, че Европейският съюз разполага с важен инструмент за публично финансиране – и трябва да се подчертая този факт при, липсът, при дефицита в национален план. Говори се за 82 милиарда, които могат да отидат за подкрепа на малките и средни предприятия за борба срещу младежката безработица. Аз се питам, както и председателят Хубнер, от кога се знае това? За как... Говори се за средства, които са разпределени между държавите, които са част от оперативните програми. И аз имам съмнение от препрограмирането или пренасочването на тези средства. Структурните фондове вече участват в голяма степен в подпомагане на малките и средни предприятия и намирането на работа на младежите. И това трябва да продължи и в бъдеще трябва да се наберат нови средства, както беше подчертано тук, чрез налагането на данък върху финансовите транзакции. Благодаря. Сега давам думата на колегата Басеско за минута и 30. Благодаря, госпожа председател. Европейския съюз не може да преодолее настоящата криза, ако не подкрепи своите младежи, за да се намерят работни места, за да могат да създават предприятие. Имаме нужда от а, млади хора на пазара на труда. Повече от 100 хиляди младежи в Румъния по официални данни са без работа. Държавата разполага с 1,18 милиарда средство трябва да се използва тези средства в подкрепа на младите предприемачи. Ние приветстваме такава мярка. Дали има намерение комисията да намали средствата за държави, които имат ниска освояемост на средствата, които са предоставени. Намаляването на съфинансирането би могло да помогне за освояемостта. Трябва да се представи план за действие за изразходване на 20 милиарда евро от социалния фонд за обучение и образование. Трябва да се изясни методологията, за да се дадат гаранции, че средствата от Европейския социален фонд ще бъдат изразходвани в полза на младите предприемачи. Благодаря. Господин Кели има думата. Благодаря. Това е едно от най-големите предизвикателства пред нас. Създаването на работни места за младите хора в цяла Европа. Има и друг въпрос и той е свързан с осигуряването на економически растеж. Практическата приложимост по прехвърлянето на средства от структурните фондове в тази схема е свързана с допълнителни въпроси, свързан също така и с факта, че Ирландия вече е освоила структурните фондове при това положение. Как може да се включи в подобна схема? Така или иначе, ако това е допустимо, тези 82 милиарда са доста средства. И се получава един остатък от 1 милиард за всяка държава членка, което може да промени доста неща. Ако предположим, че това може да се случи, трябва да има гъвкавост. Без гъвкавост определени агенции ще погълнат всички средства, няма да постигнат въздействие. Така че частния сектор би трябвало да може да участва в сферата на обучението. Обучението от друга страна трябва да е много прагматично, а не формалистично което можем да получим от държавните агенции тук имам предвид най-вече в Ирландия средствата за регионалното развитие. Самите младежи също трябва да бъдат въвлечени, да могат да се възползват от средствата и да си намерят работа. Ако това постигнем, то тогава наистина ще променим много неща. Благодаря. Благодаря. Давам думата на господин Лавия. Минута и половина. Госпожо председател, комисарио, госпожи и господа, заключенията от скорошното заседание на съвета и работата, която в момента се извършва в Комисията по бюджета на Европейския парламент, е, която разглежда бюджета за 2013 година, ясно доказаха, че европейските институции работят съзвучно по приоритетите за дейностите по политиката на Европейския съюз, осигуряване на растеж, което означава в същото време и борба срещу а, е, безработицата сред младежите. В тази връзка аз е, подкрепям освояването на тези 82 милиарда евро по програмите от 2007 до 2013 да подпомогнем МСП-тата, защото те са гръбнакът на економиката. Чухме статистиката от самата комисия и ние дължим на МСП 85% нови работни места, създадени между 2002 до 2010 година. Следователно, ние трябва съвместно да положим усилия и да постигнем синергия и сътрудничество между националните бюджети и бюджета на ЕСЕ, за да можем да си поставим цели, които да подпомогнат приоритетите в държавите членки, които споменах и по-конкретно ето тези програми, които да могат да постигнат успех, за да могат младите хора да се развиват. Бих искал комисарят тук да ни посочи какви програми, бюджетни редове ще бъдат използвани в допълнение към онези, които вече изрично подпомагат иновациите и МСП, биха могли да бъдат използвани за намаляване на безработицата сред младите. Благодаря. Думата има Николеско. Благодаря, госпожа председател. Предложението на Европейската комисия е щедро. Обеден съм, че е добронамерено, Комисията обаче признава, че не става дума за блокирани или разхи... разхищавани средства, средства за крупни инфраструктурни проекти. Тези средства са за малките и средни предприятия, за програми за младежите. Подобно преразпределене може да е от полза за държавите, които искат да инвестират в по-голяма степен в тази област, но изборът трябва да се прави отделно от всяка държава. Съмнението за разпределението на средствата между държавите членки е опасно. Трябва да има повече гъвкавост, що се отнася до вътрешното преориентиране, препрограмиране има липса на достатъчно ресурси за национално съфинансиране. Благодаря. Благодаря, господин Хигинс, за две минути. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на госпожа Хубнер за навременното и добре разработено досие. Наистина, е, заетостта в е, Европа сред младите е ужасяваща всъщност по-малко от 10% в, е в е, Германия, Австрия и Нидерландия. Навсякъде другаде е драматично положението. В, Гер... в е, Ирландия, Словакия достига 30%, в Испания над 30% е безработицата. Това е едно изтичане на мозъци, което не можем да си позволим. Застаряващи райони сме, не можем да си позволим това. Необходимо е да се справим с предизвикателството обстоятелствата. И за да можем да спрем това изтичане на мозъци, трябва да осигурим възможности на младите хора. Те са млади, умни, добре образовани, но ако искаме да ги а, запазим тук, и аз виждам това да става и в а, моята страна, голямата част от тези млади хора а, имат магистърски степени, бакалавърски степени, отиват в Канада, Австралия и в много случаи никога няма да се върнат не може само да говорим за МСП сектора. Той е важен компонент. В моята страна той осигурява 60% от работните места, но аз съм съгласен с колегата Кели. Ако ще въвеждаме схеми, те трябва да бъдат гъвкави, а не бива да ги затрупваме с бюрократични разпоредби. Твърде много от програмите в ЕСЕ стигнаха до никъде именно поради бюрокрацията. Благодаря. Благодаря ви. Госпожа Краца има думата за две минути. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, госпожи и господа. Въпросът, който обсъждаме днес е изключително важен, защото той се отнася до най-важния капитал на Европейския съюз, до младите хора, които са най-силно засегнати от несигурността, нестабилността, не само в страни като моята в Гърция, но и в централноевропейските страни, в северноевропейските страни има млади хора, които са засегнати от това явление. Естествено, необходими са малки средни предприятия, които желаят да насърчат таланта на младите, които желаят да назначават млади хора с добра, висока професионална квалификация. Но това не е достатъчно. Необходимо е да се отпускат целенасочено средства от структурните и кохезионните фондове, за да се е, реагира бързо на кризата. 82 милиарда евро ще се използват за намаляване на младежката безработица и за е, малки и средни предприятия. Но вие знаете, че понякога е, нещата не опират единствено до средствата, а и до организационните и техническите проблеми на място, до е, технологиите, до иновациите. Е, и затова ви питам изрично, има ли гаранции за това, че гъвкаво ще се използват средствата? Има региони, които са особено силно засегнати от бедствия, от всички неблагоприятни социални последствия на кризата ще получат ли тези региони именно необходимите средства? В моята страна, в Гърция, има региони, които са разрушени от природни бедствия. Ще получат ли средства те? Благодаря. Десет колеги са се записали за спонтанни изказвания по процедурата. Спонтанни изказвания ще дам думата на всички колеги, но ви моля да спазвате регламента. Благодаря. Господин Николашик има думата. 82 милиарда евро ще бъдат преразпределени и сега ще се използват за малките и средните предприятия и за борба срещу младежката безработица. Тази изненадваща новина не буди единствено радост, а е съпроводена и с съмнение, и с колебание. Как точно ще изглеждат нещата, какво точно ще стане с тези средства, как ще се разпределят. И освен това, защо само една трета от средствата са били освоени за периода 2007-2013 година? Една трета от отпуснатите средства не са били освоени. И се оказа, че е, цялото начинание е доста безсмислено. Именно в условията на криза, когато се нуждаем от средства. Благодаря. Госпожа Луначек. Лукашевска. Господин комисар, аз се изказвам за втори път, тъй като съм обезпокоена от въпроса за обучението, защото се харчат милиони евро за неефикасно обучение. Повечето средствата се освояват, Фирмите, които предлагат обучение, са доволни, защото хората, които работят за тях, могат да запазят работните си места. Те имат хора, които са безработни, които минават през програми за обучение и им се предоставят финансови стимули за участие в обучението, но те не стигат до пазара на труда, защото те се обучават не непременно в търсени умения на пазара на труда. Можете ли да кажете, господин комисар, дали са направени проучвания, колко скъпо струва да се издържа едно незаето лице на пазара на труда и какви средства се изразходват за създаване на работни места. Госпожа Берес. Благодаря, госпожа председател, господин комисар. Не бива да забравяме, че това предложение е контрапункт на приемането на така нареченото златно правило. Новия договор не съдържа нито една разпоредба, която благоприятства работните места и, за, и растежа. Вие направихте една декларация днес, какво смятате да направите? Какви са според вас добрите идеи за подобряване на заетостта сред младите? Вижте какво прави този парламент. Ние изготвихме доклад по младежката заетост. Там има такива добри предложения. Относно използването на структурните фондове, ние сме изправени пред едно противоречие в колегиума. За да се компенсира златното правило, се мобилизира структурни фондове, а от друга страна а, и, и, ги използвате, за да санкционирате държавите членки. Къде е вашата последователност? Как смятате да работи Европейския съюз а, на а, два стълба? Относно финансовата перспектива, дали бюджета на Европейския съюз не се нуждае от ресурси, които могат да се мобилизират според ситуацията и да действат контрациклично. Дали предложенията за структурните фондове в бъдеще е адаптирано към кризата, която преживява в момента Европейския съюз? Благодаря. Госпожа Тикао. Благодаря. Европейския съвет се ангажира през март да направи препоръки за заетостта в държавите членки, като постави акцент върху растежа и конкурентоспособността. Необходимо е да има по-добро ориентиране на европейските средства към подобряване на растежа и заетостта но това трябва да стане в рамките на таваните, които са заложени за всички държави членки. Държавите членки трябва да изразходват средствата, за да стимулират заетостта, най-вече сред младите хора, и да стимулират економическото развитие, най-вече това на малките и средни предприятия. Трябва да се подкрепят държавите членки, които са в фискална консолида... консолидация, тъй като там финансовата криза доведе и до силна социална криза. Има младежи, които нямат никакви достъп, никакъв достъп до социални помощи трябва да имаме предвид каква е заетостта, а не какъв е процента на безработните. Благодаря. Госпожа Ферейра. Господин Ферейра. Благодаря, госпожо председател. Съобщаването за препрограмирането на структурните фондове не е ясно. Това съобщение е част от риториката, която цели да прикрие катастрофалното отражение от решенията на последния съвет. Институционализира се е, политика, която води към рецесия, Призовава се за повече а, ограничения. А, в Португалия сме свидетели на уволнения на хора. Това не е само риторика, това е а, всъщност висше дволичие. Съобщено беше, че има 82 милиарда за всички държави членки, но 34 милиарда е сумата, която португалския народ трябва да плати под формата на лихви, като част от а, тази а, финансова финансова агресия. А, вместо препрограмиране е необходимо увеличаване на размера на структурните фондове, за да можем солидарно да работим, а не да слушаме обидна пропаганда трябва да се сложи край на този процес на изнудване и политика, която води до увеличаване на безработицата до нечувани нива и задушава МСП. Благодаря. Благодаря. Думата има господин Пашка. Важен пан комисар, млади... Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Младите хора се нуждаят от заетост. Политиката за сега изостава. Приветствам решението на комисията да предприеме действия, за да насърчи процесите на пазара на труда. Младите хора се нуждаят от тази помощ. Би трябвало да се е, инвестират допълнителни средства в малки и средни предприятия, особено в някои държави членки, където са е, необходими нови работни места за млади хора, е, където безработицата сред тях е много-много висока. И така, младите хора понякога се отчаиват, след като дълго губят, дълго време не могат да намерят работно място, те просто спират да търсят и търсят други начини. Излизат от страната, напускат я или се занимават с нещо друго, но не с професионалната си дейност. Така че трябва не само да се отпуснат средства, но да се следи за целенасоченото им използване. Благодаря. Господин Теодор. Госпожо председател, предложението на председателя Барозо иска да се преодолее безисходицата в сегашната криза, за да се консолидират малките и средни предприятия, да се намали безработицата сред младежите. Но препрограмирането на неизразходваните средства следва да отчита и договора и необходимостта да се спазат компетенциите на местните и регионални власти. Въпросът, който доведе до тези опасения, се свежда това дали държавите членки могат да загубят структурни фондове, на които имат право поради това препрограмиране, едно пренасочване на финансови инструменти, може да доведе до конкретни резултати, но комисията трябва да прецизира как ще се прилага предложението при спазване на основните цели на политиката на сближаване. Преразпределението на 82 милиарда евро трябва да очита гъвкавостта на програмите, достъпа до финансиране, в полза на бенефициентите. Благодаря. Благодаря, председателю. Предложението на председателя Бароса за преразпределение на средствата по структурните фондове, за да бъдат помогнати МСП и осигуряване на работни места за младите хора, можем да приветстваме особено от тези страни, в които има много строги мерки за финансова дисциплина, както е в Португалия. Ние се нуждаем от намеса отвън, за да можем да финансираме нашите малки и средни предприятия през банковата система. Тези мерки ще бъдат много важни, за да можем да подобрим освояването на средства, но тези средства трябва да бъдат управлявани на национално равнище и тогава ще имаме възможност наистина да стимулираме развитието на економиката чрез МСП и да облегчим безработицата сред младите хора, които са, с високо, които са високо образовани и добре подготвени. Необходимо ни е да знаем, господин комисарю, как точно ще бъдат разпределени тези средства и как регионите ще участват в препрограмирането. Благодаря. Госпожа Регнер. Благодаря, госпожо председател. Добър вечер, господин комисар. В контекста на радикалните економии тези средства, които ще се отпуснат за малки и средни предприятия и за намаляване на младежката безработица, представляват светлина в тунела. Господин Файман, цитирам него и давам този пример, винаги е държал много на отпускането на средствата от кохезионните и структурните фондове за е, младежка заетост, е, за да се гарантира заетостта сред младите хора. Е, важно е Европейският съюз да постави като първостепенна цел за себе си гарантиране на заетост за млади хора. 11 милиарда няма да са достатъчни. Би трябвало да се отпуснат по-сериозни суми е, но и да се предвидят е, е, също условията за 10% съфинансиране и опростени процедури. Господин комисар, внимавайте обаче средствата и тези, за които говорим сега и в бъдеще, да не тръгнат в някаква друга посока. Благодаря всяко изявление от миналия месец а, и това, което каза господин Баросо, предвиждаше планове за облегчаване на безработицата сред младите хора по региони в 8-те най-тежко засегнати държави, в това число и Ирландия. Предвиждат се пилотни програми за освояване на средствата, които ще бъдат препрограмирани и използвани а, от а, структурните а, и кохезионния фонд. Не можем да си позволим ограничаване на средствата по тези проекти, за да въвеждаме нови програми. Необходими са ни допълнителни средства, за да се справим с този проблем. Ние се нуждаем от конкретни мерки, и широка структура за управление, за да облегчим проблемите на младежката безработицата, за да сме сигурни, че следващото поколение няма да бъде обременено от тази криза и ще има достъп до обучение и заетост. Благодаря. С това приключихме дебата. Думата има комисаря Хан. Danke, Frau Vorsitzende. Благодаря, госпожо председател. Разискванията показаха, че тук в Европейския парламент е, вие разполагате с отлични познания за структурните и кохезионните фондове. Нещо, което е много приятна констатация за мен като комисар в, по този ресор. Структурният фонд е, представлява най-действения и най- всеобхватният инструмент на европейско равнище. И естествено би трябвало да се постараем много ефективно да използваме този инструмент. Позволете ми да кажа, че от гледна точка на е, много сериозната ситуация по отношение на младежката безработица, Предложението на господин Баросо е наистина изключително ценно, то е много навременно. Естествено, че са необходими правила. Но въпросът е да покажем и да съобщим на всички вас, че в момента е на лице една сума от 82 милиарда, която не е разпределена по конкретни проекти и съответно е съвсем легитимно да мислим за това как да я пренасочим, как да използваме най-ефикасно тези средства. Естествено, че е, има е, средства, които са е, насочени към региони, към е, съответни проекти, но ние ще е, се опитаме да пренасочим тези средства, които до този момент все още не са разпределени на определени проекти в определени региони, е, така че те да послужат за намаляване на младежката безработица. Е, естествено, че средствата са били одобрявани и обсъждани в една съвсем друга ситуация, при много по-благоприятни условия, преди началото на кризата. В момента обаче установяваме, че те не са освоени и така още през февруари в 8-те държави членки с най-висока младежка безработица ще се проведат разговори с съответните отговорни лица от страна на правителството и в началото на март комисията ще излезе с доклад е, за проведените разговори. Е, моят колега Антор и аз е, междувременно вече сме извършили проучвания, за да идентифицираме най-добрите възможности за създаване на заетост за млади хора. Защото как инак по-добре да се справим с младежката безработица. Това е начинът. Ще търсим е, конкретни решения, отговарящи на конкретните потребности и изисквания на държавите членки, на съответните региони. Мисля, че това е възможно и че ще можем да подобрим ситуацията по този начин. Важно във всеки случай е и тук на това място да кажем, че от днес до утре не можем да очакваме подобряване, осезателно подобрение на ситуацията. Но, инак, уверявам ви, аз съм обладан от разбирането, че е, е крайно време да започнем да действаме, не бива да се бавим нито минута и трябва да действаме съвместно. Надявам се, че още след няколко седмици ще мога да ви информирам за първите видими, макар и малки, резултати в борбата за намаляване на младежката безработица. Председателката, благодаря господин комисар. Приключваме с разискванията по тази тема. Преминаваме към последното